оценка на дейността на Европейския фонд за демокрация. Давам думата на докладчика за 4 минути. Dziękuję pani przewodnicząca. Е, много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички взели участие в подготвителната работа по изготвянето на този доклад. Докладът беше изготвен по моя инициатива и бих искал да благодаря в частност докладчиците в Сянка, секретарията, сътрудниците ни, както и изпълнителният директор на Европейския фонд за демокрация. Благодаря също така и на представителите на Европейската служба за външна дейност и на Европейската комисия. И преди всичко бих искал да благодаря на неправителствените организации и техните служители, които много ни помогнаха в оценката на този фонд. Това е една фундация, която беше създадена съгласно белгийското право от Европейския съюз и държавите членки с участието и на други заинтересовани страни. Полското председателство предложи идея създаването на този фонд през 2011 година и фондът действа в продължение на последните две години. Този фонд беше създаден тъй като класическите инструменти, които се използват в подкрепа на демокрацията, се оказаха недостатъчни за оказване на необходимата подкрепа по време на арабската пролет или при събитията, случващи се на източната ни граница. Също така бяхме насърчени от Лисабонският договор, от опита и натрупан след влизането в сила на договор с функционалното на Европейския съюз, както и опитът натрупан в демократичният преход от държавите в източна Европа, включително и Полша. Целта на този фонд е да да се задейства по-бързо и да подкрепи онези, които все още не са получили никаква форма на подкрепа. Той е насочен към организациите, действащи на място и към момента е подкрепил 186 инициативи в буквално всички държави съседи на Европейския съюз. Ще цитирам един от бенефициентите. Той заяви, в революцията всички изчезнаха, ням, от никъде вече не получавахме средства. И в този момент се появи Европейски фонд за, за демокрация, който ни предостави нови финансови средства и нови идеи. Това са думи на един бенефициер в Египет. Всички организации, които са получили подкрепа по ЕФД, са преминали през процес на легитимизация, например активистите от движението Майдан в Украина. Днес те вече са членове на парламента в Украина. ЕФТ предоставя преходно финансиране в, нужди, в случаите, когато има пропуск между финансирането, което получават бенефициентите от две класически инструмента. И затова осигуряването на тези преходни средства наистина са много важни за тези организации. При изготвянето на доклада проведохме редица дебати и изслушвания, като целта беше да се направи оценка на начина, по който се възприема ЕФТ. Срещнахме се с представители на НПО и ги попитахме те как са се възползвали от ЕФТ. помолихме ги да споделят своя опит. Разговаряхме също така и с представители на служителите на ЕФТ, на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност. Ами съсредоточихме доклада си върху дейността на фонда през последните две години и излязохме с редица препоръки. На първо място стигнахме до извода, че ЕФД като цяло е на висотата на мандата си, в частност мандата предоставен от Европейският парламент при създаването на фонда. ЕФТ донася, носи значителна добавена стойност към набора от инструменти, с които разполага Европейския съюз за насърчаване и подкрепа на демокрацията по целия свят. Ето защо трябва да осигурим на фонда необходимото финансиране и Европейската комисия излезе с едно положително предложение, а именно бюджет на фонда за едните три години. Благодаря ви. Сега започваме с процедурата спонтанни изказвания. Ще дам думата на всички поискали я, но ще ви помоля да се придържате към една минута за изказване. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci velmi poděkovat. Eh, благодаря. Госпожо председател, благодаря на автора на доклада. Мисля, че е важно Европейският съюз да, под, да подкрепя демокрацията в страни, които искат да преминат към демократично управление. Аз зная от нашия опит в Чехия, че без подкрепата от Европейския съюз нямаше да може да, от, да организираме конференции. Не е въпросът само за пари, не е въпросът опира и има и морални аспекти. Например, в бившите съветски републики там демокрацията не е напълно установена. И за това смятам, че този доклад е много важен. Благодаря, госпожа Фран... господин Франсолика. Благодаря. Е ЕФД показа след две години съществуване че е изпълнил целта си насърчаване на европейските ценности, свобода и демокрация. Постигнати са високи резултати. ЕФД е една фундация, която има възможност да предоставя финансиране бързо, отдолу нагоре. Парите отиват пряко при бенефициерите по ефикасен начин и те спомагат другите средства Процедурите са много прости и е важно да подкрепим ЕФД, за да има прозрачно финансиране, което е устойчиво. Има групи, които са маргинализирани. Подкрепям ги, като например такива, които защитават правата на жените, ЛГБТ и други. Благодаря. Благодаря, господин Дамесмекер, за една минута. Е, е, Много ви благодаря, госпожо председател. Най-напред и аз бих искал да поздравя господин Гжип за изготвени от него доклад. Той е член на управителният съвет на ЕФТ. През последните няколко години ЕФТ показа, че може да играе важна роля в страните, където има много ограничено пространство за гражданското общество, като Украина, например. ЕФТ подпомогна някои организации, някои партии, които подкрепяха протестиращите в Украина. Познавам немалко международни журналисти. ЕФД помага много на чуждестранните журналисти в Турция и в други държави. И е много важно да има такава подкрепа в съседните страни Европейския съюз е, е жертва на пропагандата на Русия и ЕФД може да помогне в борбата срещу нея. Господин Яковчич. Дозволите ми да отма на почетку изразим свое велико задоволство, що е основа основана Европска... Благодаря. Аз много се радвам, че този фонд бе създаден защото той дава възможност да се създават фундации. Фундациите играят много важна роля за нашите съседни страни. И аз подчертавам, че не бива да загърбваме страни кандидатки или потенциални страни кандидатки. И тук имам предвид страни в, на Западните Балкани. Аз зная каква е ситуацията там, знае ситуациите на медиите. Медиите имат нужда от подпомагане, особено по-малките и независими медии. Трябва да подпомагаме на трябва да подпомагаме те, такива организации. Господин Бутикофер. I want, first of all, първо искам да благодаря на трима. Първо, на онези, които родиха идеята, те бяха поляци. Благодаря на хората, които работят в ЕФД, И не на последно място, благодаря на докладчика Гжип, който си сътрудничи с всички нас, за да създадем този положителен доклад. ЕФД е гъвкав инструмент, който е изключително важен в момент, в който все повече държави пречат на НПО да играят важната роля, която трябва да играят в демократичното общество. Посредством ЕФТ можем да подкрепяме тези организации. Това е много важно за демокрацията. И последно изречение. Подкрепям онези, които призовават държавите членки. Прекъсва се оратора от председателката. Благодаря, господин Бютикофер. Следващия оратор е Корал. Имате думата. Благодаря, госпожо да председател. Аз съм докладчик Сянка по доклада собствена инициатива и за това съм обсъдил с колегите въпроса, свързан а, с този фонд. Има обаче има един малък проблем, по който трябва да се опитаме да обърнем внимание. В този момент как се решават тези финансирания? Прави го някой си председател и всъщност а, хората, които са представени при председателя, не отразяват състава на парламента. Трябва да има в борда ГУЕ, СПД и новата група като членове. Така че, ако искаме да ги учим на демокрация, хайде ние демократично да представим парламента в този борт, защото иначе се подиграваме с хората. Подкрепете моята поправка, защото само така ще може да вярват хората на нас, защото иначе се превръщаме в посмешище. Благодаря. Благодаря, Кинга Гал. Благодаря, Благодаря ви. Бих искала и аз да поздравя господин Гшип за отлично свършната от него работа. Докладът показва, че сме успели да създадем един инструмент, който е достатъчно гъвкав, който може да се адаптира към новосъздадени обстоятелства и то в кратки срокове. Радвам се също така, че има и група, към която сме се насочили специално в доклада и това са етническите и езикови младсинства. Трябва да подкрепим младсинствата в Украина, например, за да може да засилят правата си на регионално и национално равнище. Това е важно и в контекста на наскорошните събития. Трябва а, правото на вероисповедание също да се ползва от текста на ЕФТ. Трябва да защитаваме големите групи християни, които са обект на нападки. Благодаря ви, господин Магия, се последният ни оратор. Благодаря. Имам три коментара. Съставането за фонда на, за демокрация е, важен, е важно, защото само така могат да се подкрепят основните права и други дейности и свързаните с тях дейности, но смятам, че този фонд трябва да се изпо... че трябва да има и инструмент, който да да защитава интересите на държавите членки. Не стана обаче тук дума за нарушаването на човешките права. Тройката се обвинява в нарушаване на човешките права в Кипър, Гърция, Ирландия и Португалия би трябвало да сме наясно какво става с човешките права в Европейският съюз преди да говорим за трети страна. А сега комисарят има думата. Uh, благодаря. От името на върховния представител Федерика Могерини искам да благодаря на докладчика. Благодаря ви за отличната работа, която сте свършили при оценката на Европейския фонд за демокрация. Радваме се, че има толкова широка подкрепа от всички политически групи в парламента за важната работа, която извършва ЕФТ и за много важното партньорство, което сме е, изградили с Европейският парламент, начинът по който участвате в изпълнителният съвет, начинът по който толкова успешно разпространявате и подкрепате дейността на ЕФТ. Съгласен съм с вас, фондът играе много важна роля в подкрепата на демокрацията в съседните ни страни и допълва вече съществуващите европейски инструменти. ЕФТ, както казвате в оценката си, доказа, че може да предостави бърза и гъвкава подкрепа в среда на ограничения, където често не може да се действа ефикасно в подкрепа на защита за правата на човека. ЕФТ също така подкрепя специфични нови действащи лица в областта на демокрацията, които не са достатъчно мащабни или утвърдени, за да кандидатства за подкрепа по вече съществуващите класически инструменти. Много е важно ЕФТ да остане независим и да разполага с, добра структура, която му позволява да отговоря на новоповяващи се предизвикателства. Давате, в доклад си правите много препоръки за преразглеждането на европейската политика на съседство и мога да ви уверя, че сме взели предвид ЕФД в този процес и че ще имате възможност да предоставите много конкретни предложения в основа на мнението на бенефициентите. Всичко това показва, че събитията в, в нашите съседни страни се вписват пряко в дебата, който ние водим. Вземайки предвид а, препоръките, които правите в доклада си към Европейската комисия и към Европейската служба за външна дейност, мога само да кажа, че ние сме ангажирани да продължаваме с добрата работа. И мога само да ви съмиря за една добра новина. Европейската комисия наскоро взе решение да предостави 12 милиона допълнително финансиране за периода 2016-2018 година, което е значително увеличаване на предишните субсидии. И на заключение бих искала да отбележа, че е важно ЕФД да бъде инструмент допълващ останалите съществуващи инструменти за да достигне до бенефициенти, които не, не могат да имат достъп до подкрепа по другите класически инструменти. Много се радвам на подходът, който е избрал ЕФТ, който се ръководи от нуждите. Ще продължаваме да разпространяваме информацията за дейността на ЕФТ сред служителите ни и благодарим за подкрепата ви за фонда. Благодаря на докладчика. Очаквам с нетърпение доброто ми сътрудничество от тук нататък. Благодаря ви, госпожо комисар, за заключителните думи. Поздравяваме господин Гшип за неговия доклад. С това приключваме разискването на този доклад. Ще го гласуваме незабавно. Остават ни няколко минути до 12 часа. Добре се справихме с времето. Прекратявам заседанието до 12 часа. Ja. Да, президент. Председателят. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder eröffnet und wir Kollege, продължаваме заседанието. Продължаваме с гласуването. Моля, заемете местата си. А, Искам да споделя с вас, че имаме много дълго гласуване. За това, ако обичате, концентрирайте се. И в крайна сметка ще гласуваме толкова дълго, защото има много а, разделни гласувания. Госпожо Алкен. Е, е, президент Шулц promised us... Председателя Чулс вчера ни обясня, че ще имаме едноминутно мълчание, за да отбележим смъртта на хилядите убити в Газа миналата година. Обеща да го направим сега и аз мисля го направим. Шулц ясно каза вчера, че ще има едноминутно мълчание, за да се отбележи паметта и с нощи говорих с него. Frau ich habe mich gerade rückversichert. Госпожо Аукен, председателят каза, че това не може да се прави просто така, то нещата трябва да се подготвят. И така, продължаваме с доклада Пиети Кайнен. Госпожо. Исках само да ви попитам как това решение се противопоставя на решение взето вчера да се направи днес едноминутно мълчание. Ако ме бяхте изслушали, щяхте да разберете причината. Е, е, може после да ви обясня лично. Значи, е, няма да приемам повече изказвания по тази тема. Господин Вулф но ще ви прекъсваме, ако се изказвате по тази тема. Процедурен въпрос. След вчерашното обяснение на вота, може ли да обясните какво ще се случи след този дебат с вчерашните обяснения на вота и днешните обяснения на вота? Как точно ще се случи всичко? След гласуването ще продължим с обясненията на вода от вчера и ще продължим с днешните обяснения на вода. И така, започваме с гласуването е, по доклада господин Рюбик. Господин председател, исках само да попитам дали е вярно, че гласуването ще е около 2 часа. Дали не може да гласуваме след е, паузата? 2 часа гласуване днес е много. Господин Рубик, аз не зная да, е планира, да са планирани два часа. Час и половина е планирано и вече загубихме 4 минути, така че нека започнем с доклада Пети Кайнен. Е, първа част на първи параграф. За, против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Трета част за, против, въздържали се, прието е. Втори параграф оригинален час на 2 часа. Моля, гласуваме електронно по първата част. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Втората част отново електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. Параграф 7 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 11. Два часта. Първа част за, против, въздържали се, прието е.